е един е, лист хартия от няколко души, а е определено желанието на повечето държави членки. Благодаря, господин Пок. поздравления за декларацията. Писмената декларация 0068-2010 от депутатите ПОК, Квадрас Юс Сондергард Стивенсен за лагерът Ашраф събра също подписите на повече от половината членове на Европейския парламент. Тя, следователно, по член 123 от парламента ще бъде предадена на съответните лица. Господин Стивенсън, имате думата. Благодаря, господин председател, И аз искам да благодаря на всички членове, които подписаха писмената декларация 75. Това е едно много силно послание към иракските власти да премахнат нечовешката обсада, която те са предприели към 3400-те души там. Всички, почти всички подписаха тази декларация. Подписката беше преди месец и нашият напредък беше много бърз. Благодаря на господин Стивенсън. Сега преминаваме към гласуването. Бюджет 2011. Изменение номер 2. За, против, приема се. Изменение